предложението на председателския съвет за създаване на специална комисия за е, проверка на данъчни постановления на държавите членки ще е, се състои в е, часа за гласуване в четвъртък. Срокът за внасене на изменения е сряда в 19 часа. Те ще бъдат разгледани от председателския съвет. Сега преминаваме към дневния ред на председателския съвет съгласно член 149 беше раздаден окончателния вариант на дневен ред. Политическите групи помолиха днешното заседание да се удължи до 22 часа. Имате ли възражения срещу това? Ако не, тогава удължаваме днешното заседание до 22 часа. Иначе за днес и за вторник няма изменения. Сега преминавам към дневния ред за сряда. Съгласно, моля, прекъсва председателят. Господин председател, бих помолил да се има предвид, че за членовете на парламента едноминутните изказвания са най-съществените, защото те ни дават възможност да говорим за своите избирателни райони, така че бих помолил да увеличите времето за едноминутни изказвания, стига това да е възможно. ein колега, едноминутните изказвания са предвидени в дневния ред за днес. След това можете... Всъщност днес в е, дневния ред са предвидени едноминутни изказвания, повтаря председателят. Имате достатъчно време. Окей. Okay. Добре. Можете днес във всички случаи, и ако смятате, че трябва да уредим това по друг начин в правилника, да подадете искане за това. Ние ще обсъдим вашите мнения в председателския съвет, но за днес мисля, че има достатъчно време за едноминутните изказвания. За вторник, както казах, нямам изменения във връзка с разискването в сряда за хуманитарната криза в Ирак и Сирия вследствие на насилието, упражнено от Ислямската държава, групата на зелените е внесла изменение да се замени заглавието Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално в контекста на Ислямската държава. Господин Елин Смит има думата в тази връзка. Uh, Благодаря, господин председател. Мислех, че въпросът не е особено спорен но е много важно да говорим за насилието на ислямска държава. Никой не го оспорва, разбира се. Ясно е, че в две от страните вече имаме истинска хуманитарна катастрофа. Но да се говори просто за ислямска държава означава да се пренебрегва хуманитарната криза в Ирак и Сирия – Разбира се, че ислямска държава не може да бъде загърбена, но има и друг много сериозен проблем. Надявам се колегите да подкрепят промяната. Благодаря. Желая ли някой да се изкаже по това искане за изменение или срещу него? Никой не желая да вземе думата против. Нека тогава да гласуваме. Който е съгласен с е, искането, моля да вдигне ръка. Кой е против? Въздържали се? Приема се. За сряда НП внася искане за е, декларация на комисията във връзка с свързаните мрежи. Госпожа Гростет има думата за обосновка на искането. Благодаря, господин председател. Да, е, изказвам се от името на колегата Мело, който все още не е пристигнал в залата. Негов посланник съм, така да се каже. Искам от негово име да се добави към дневния ред на тази седмичната сесия дебат е, по отношение на връзките между енергийните мрежи в рамките на разговора за вътрешния енергиен пазар. Това е особено важен въпрос. Взаимовръзката между енергийните мрежи е предпоставка. И тук не става въпрос само за страните от Иберийския полуостров, а и от Прибалтик. И следователно би трябвало да настояваме пред Европейската комисия по спешност да предприеме необходимите мерки. Благодаря ви, господин председател, и предварително на колегите за това, че подкрепиха моето искане. Благодаря. Благодаря. Кой е, е в подкрепа на това искане? Господин Маринайско. domnule președinte știți foarte bine statele membre și au stabilit ținte în ceea ce privește interconectarea rețelelor dorim. Въпросът, е, господин председател, за е, връзките, за взаимното свързване на енергийните мрежи е наистина от съществено значение. Поначало мрежовата инфраструктура е в основата на енергийния съюз. Ето защо Европейската народна партия подкрепя предложението за разисквания по тази тема. Благодаря. Благодаря. Кой иска да се изкаже против това искане? Господин Ника. Благодаря, господин председател. Групата на социалистите и демократите се противопоставя на това предложение по две особено важни причини. Първо, в Комисията по енергетиката и транспорта в момента се работи по доклад по собствена инициатива, посветен именно на, на този въпрос и докладът ще бъде внесен на следващата сесия. А второто важно съображение против е, че след само две седмици от заместник председателя на комисията Шефкович ще бъде предложен план. Той е широко мащабен план и ще засегне и този особено важен въпрос. Е, и от който план очакваме да разреши редица от все още съществуващите проблеми. В това число за свързването, за енергийните връзки между Балтийск, е, е, Балтийските държави и останалата част от Европейския съюз от една страна и Иберийския полуостров от друга. Ето защо би трябвало да изчакаме и да поставим въпроса на разискване на 25 февруари. Тогава ще можем по-осведомено, предвид споменатите от мен събития, да говорим по въпроса. Благодаря. Господин Ламбертс. Аз приех, че искате да се изкажете против, каза председателят. Е, съвсем рано пожелахте да вземете думата, така че аз е, реших, че може да сте за или против. Сега, нека да гласуваме по искането на госпожа Гростет. Който е за, моля да вдигне ръка. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Ebenfalls für Mittwoch. Също за сряда аз е, получих искане от необходимия брой отделни депутати по декларация на комисията във връзка с 70 годишнината от споразумението от Ялта да се включи в дневния ред. Господин Марек Юрек помоли за думата, за да направи обосновка на това искане. Господин Юрек, давам ви думата. Господин председател, Ние искаме да отбележим 70 годишни на Ятенската конференция, защото тогава половина Европа се освободи, но се създаде военна заплаха за другата половина в моята страна. Идентичността Националната идентичност дори беше под заплаха. Струва ми се, че предстоящата проява е изключително важна и трябва да й обърнем нужното внимание, което означава да проведем задълбочен дебат за последиците от Ялта, както и да съставим резолюция. Кой желае да говори в полза на това искане? Желая ли някой да се изкаже против? Господин Ламбъртс.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 Смятам, че нещата са един отзвук от Малтийската, от Ялтенската конференция за Европа. Не бива обаче да смесваме нещата. Тук става въпрос за политическо събрание, а не за събрание на специалисти по история. И аз предлагам да се позоваваме на историческите събития, за да пишем историята, но това трябва да правят специалистите по история. Те, разбира се, биха могли да обслужват едни или други интереси, но тук в тази тази зала, не би следвал да се позоваваме на исторически е, аргументи, е, за да обслужваме съвременните си политически цели. Благодаря. Благодаря, господин Ламберт. Господин Яштавски. Нееднократният парламент Европейски... Господин председател, Европейският парламент неведнъж е говорил е, за историческите събития Отбелязваме годишнините от Втората световна война. Изобщо, когато говорим за солидарност, няма как да не говорим и за Ялта, защото конференцията в Ялта прокара разделителна линия в Европа и забави европейското обединение с 50 години. Това е важно не само за народите на Латвия, България, Полша, Хърватия и останалите страни. Важно е за всички нас, които вярваме в солидарността. Мисля, че това обединява НП, социалистите, зелените. Нека всички отправим този призив да не проявяваме безразличие. Um Нека да гласуваме, който е за, моля да вдигне ръка. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Отхвърля се съвсем ясно. Добре, нека тогава да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. Haben alle Abgeordneten abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 82 за, 194 против, 30 колеги се въздържаха. Отхвърля се това искане. Сега преминаваме към дневния ред на, за четвъртък. Групата на НП внася е, искане за разискване е, за сексуалната злоупотреба с деца в интернет. Става дума за една резолюция, която ще се гласува през март. Давам думата на госпожа Холмар за обосновка на искането. Господин председател, уважаеми колеги, аз ще се опитам още веднъж да обоснова защо НП иска да направи опит тази толкова тежка тема за сексуалната злоупотреба с деца да стане предмет на резолюция. Аз имам отправена към мен много настоятелна молба да се присъединим към резолюцията на 50 държави, кои които в голямата си част са държави членки на Европейския съюз и които ясно заявяват, че сексуалната злоупотреба с деца е, е приоритетен въпрос, въпреки всички актуални проблеми и че всички ние имаме обща воля да се борим срещу сексуалната злоупотреба с деца и след това в комисията Либе и по-късно, може би с доклада по собствена инициатива или с други инициативи да покажем ясно, че се изправяме срещу е, тази нарастваща злоупотреба с деца и че искаме да се борим сплотено, заедно срещу това явление. Това трябва да бъде стартов изстрел, начало към което да се присъединим всички. Благодаря. Госпожа Холмар, госпожа Кораца Билт. Господин председател, всички родители в Европа са притеснени. Цифрите са кръсноречиви. Деца на по-малко от две години стават предмет на социално насилие в интернет. Това, за което настояваме, господин председател, е да проведем дебата за резолюция. Не можем да отречем, че проблемът съществува. Наистина ви призовавам да подкрепите дебата. Не може да, се, да си затваряме очите за проблема. Das Добре, нека да гласуваме сега по това искане. Който е за, моля да вдигне ръка. Против? Въздържали се? Приема се. С това приехме дневния ред. Сега господин Клетос е, иска да каже нещо във връзка с правилника. Моля. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да предложа нашия парламент да се занимае с една много специфична дискусия, дискусия, която трябва да бъде определена в нейния обхват тук в нашия парламент. Това е дискусията за Гърция. Аз смятам, че това е нещо неотложно и смятам, че някой не бива тук да изказва мнения, които не съответстват на мнението на нашия парламент. Съжалявам много, че вие, господин председател, отидохте в Гърция без преди това да сте обсъдил тази тема в парламента. Вие сте изложили там вашата собствена позиция, позицията на Европейския парламент или позицията на трето лице. Ситуацията в момента в Гърция е критична достатъчна, поради което смятам, че е абсолютно необходимо да проведем дискусия по това. Още преди казах, че ще дойде денят, в който гръцкият е, народ е, ще е, трябва да полага такива усилия и сега съжалявам, че се правят всякакви опити да се пречи на гръцкия народ да постигне една независима ситуация. Кредиторите налагат голям натиск върху Гърция и Гърция желая да се освободи сега от него. Благодаря. Благодаря, господин Клецус. Искането за разискване по ситуацията в Гърция беше поставено малко късно. Аз а, а, още веднъж ще го повдигна в председателския съвет по ваше желание и желание на вашата политическа група. След това експертна група на комисията относно упражняване на правата върху интелектуалната